annars är det bra om man har ståtlighet. Nilsson var representationen ska representera Beatrice Ask. Ja, ja, ja. If I could ask you, colleagues. Моля ви, колеги, заемете местата си. Колеги от националните парламенти и Европейския парламент, моля ви заемете местата си, тъй като искаме да започнем. Много е трудно да започнем работа, когато има много хора, които се разхождат по пътеките. I would like to explain you for the very beginning. Преди да започнем, искам да обясня, че е предвиден превод на много езици, с изключение на един единствен. От вас зависи да изберете канала на езика, от който имате нужда. Също така разполагате с пълната документация на Стокхолмската програма. Тези от вас, които нямат документи, могат да си вземат пред залата. Тези документи могат да се използват в бъдещата парламентарна работа в тази област. Така че, моля ви, набавете си тези документи, ако не сега, то поне малко по-късно. Сега искам да приветствам всички вас с добре дошли. Преди всичко обаче господин Пер Вестерберг от дясната ми страна, той е председател на Рикстага, шведския парламент. Той ще бъде съпредседател на съвместната парламентарна среща и през двата дни. Благодаря ви, господин председател за това, че участвахте в подготовката на тази среща съвместно с Европейския парламент. Благодаря ви за положените от вашите служители усилия. Благодаря още един път на всички, които участваха в подготвителната работа. Искам да приветствам много топло участниците от националните парламенти на държавите членки и на страните кандидатки. Добре дошли, колеги. Вие също сте домакини на тази среща. Искам специално да поздравя господин Хуан Фернандо Лопес Агилар, член на Европейския парламент, председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. И нашият колега Лопес Агилар ще направи встъпителното слово от името на Европейския парламент, от името на шведския Рикстаг, господин Томас Бодстром, член на шведския парламент, председател на комисията по правосъдие на Рикстага, е, ще произнесе встъпително слово. Бих искал също така да приветствам представителите на европейските институции, госпо... председателя на Комитета на региона и председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Искам да приветствам и всички останали гости. Всички вече сте сложили слушалките за превод, така че мога да премина народния си език. Господин Вестерберг, дами и господа, уважаеми депутати, скъпи гости, добре дошли на първата съвместна парламентарна среща между Европейския парламент и националните парламенти, двустранните и многостранни отношения между националните парламенти и Европейския парламент винаги са били от особено значение за Европейския парламент. Нашите законодателни събрания са органи, които са избрани пряко от гражданите. Нашето сътрудничество е институционализирано в рамките на КОСАК. Това сътрудничество продължава вече 20 години. Както знаете, 6 представители на Европейския парламент се срещат с 6 представители на всяка държава членка на Европейския съюз. Ние също така сме създали конф... председателски съвет на националните парламенти. Наскоро създадахме нови инструменти за улесняване на размяната на мнение. Днес водим тази размяна на мнения в много важен момент. Тази съвместна парламентарна среща е между Европейски парламент и националните парламенти. Лисабонският договор предвижда активна роля за националните парламенти на ниво Европейски съюз. Той ще влезе в сила на 1 декември, т.е. след около 4 седмици. И днес сме се събрали на тази междупарламентарна среща по един много неотложен и важен въпрос, а именно Стохомската програма. Шведското председателство на съвета има желание да обсъди този въпрос по време на среща на върха и иска програмата да бъде приета. За нашите граждани въпросите за правосъдието и сигурността са от особено значение. Ние обсъждаме въпрос, на който нашите граждани отдават много голямо значение. Когато новия договор влезе в сила, ние ще имаме нови области на сътрудничество, както много добре знаете. Вие от ваша страна, като представители на национални парламенти, ще правите преглед на всички нови законодателни актове и доколко те съответстват на принципа на субсидиарно. Следващата седмица ще приемем нови правила по този въпрос, за да може сътрудничеството с националните парламенти да бъде ефективно. Имайте предвид, че за всеки законодателен акт ще разполагаме само с 8 седмици за тези консултации. Ние се опитваме да адаптираме консултациите преди влизането в сила на договора, за да може работата да върви гладко. Освен това, бюрото на Европейският парламент ще приеме нови инструменти, така щото да има сътрудничество и между парламентарните комисии. Това ще бъде нов инструмент, който в миналото не се е прилагал. Ще има нови области на сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, така щото ще има пряко сътрудничество между парламентарните комисии. Ние възлагаме много големи надежди на тази област. Моята идея е за да се осигури такова сътрудничество между парламентарните комисии, да започнем с темата парламентарен контрол върху Европол и Евроюст. Това ще бъде добър тест за сътрудничеството. Нека да повторя. Имаме сътрудничество в рамките на КОСАК, т.е. между Европейския парламент и националните парламенти. Имаме съвместни междупарламентарни срещи, като тази, която провеждаме в момента и сега въвеждаме трета област на сътрудничество на ниво парламентарни комисии. Днес и сега нека да премина към програмата за днешния ден ние ще обсъдим нещо, което подготвихме заедно с шведското председателство. Целта е да подготвим нови насоки и приоритети за Европейския съюз за парламентарен контрол в областта на сигурността и правосъдието. Председателския съвет на Европейския парламент на заседание през февруари в Париж тази година подготви предложение и ние Изразявам още един път благодарност към шведското председателство за подкрепата му за това предложение и за подготовка на тази среща с нас. Ние работим въз основа на предложение на председателските съвети на националните парламенти и на Европейския парламент. В заключение на моето встъпително слово, преди да благодаря на всички вас и на съпредседателя, ще дам думата на господин Вестерберг. Благодаря, господин председател. За мен наистина е огромно удоволствие да ви за мен наистина е огромно удоволствие да ви приветствам с добре дошли и да обсъдим измеренията на бъдещето на европейската зона на свобода, правосъдие и сигурност, така наречената Стокхолмска програма. Позволете най-напред да благодаря на господин Бузек за тясното сътрудничество по подготовката на съвместното ни заседание. Междупарламентарното сътрудничество в Европейския съюз все повече се превръща в значимо събитие и протича по няколко линии. Косак и председателите на парламентите. През 1989 година за първи път заседава Косак. Националните парламенти активно допринасяха за доброто функциониране и утвърждаване на демократичната легитимност на Европейския съюз. Като представители на националните парламенти, ние сме партньори в градивното сътрудничество по мерките, които предприема Европейския съюз Лисабонският договор предвижда специална разпоредба за ролята на националните парламенти. Това се прави за първи път в договор за Европейския съюз. Описват се шест различни начини, по които националните парламенти могат да допренесат активно за доброто функциониране на Европейския съюз. Що се отнася до зоната за свобода, сигурност и правосъдие, националните парламенти ще трябва да помислят как точно да направят своя принос – и да подпомогнат да се направи оценка на политиките на Европейския съюз, както и да участват в оценката на дейността на Евроюст и наблюдаването, което се осъществява по линия на Европол. В този смисъл националните парламенти трябва да предвидят регламенти, които да са в съответствие с договора и да бъдат прияти от Европейския съюз и съвета. Основната цел на тези регламенти е да се положат основите, структурата, методите за работа, възможности за предприемане на действия и задачи, които Европол и Евроюз ще осъществяват. Председателите на парламентите, на европейските а, парламенти през Париж прано тази година подчертаха ролята, която трябва да изиграят националните парламенти по определенето на новите приоритети и оценката и наблюдението по изграждането на Европейската зона на свобода, сигурност и правосъдие. С оглед на изводите, направени по време на конференцията на председателите на парламентите, тъй като това е значима дейност, парламентаристите ще трябва ежедневно да работят по тези въпроси и по Стокхолмската програма. По време на шведското председателство определени аспекти вече бяха засегнати по, две, по време на две от междупарламентарните срещи. Срещата на Косък на, от 4 до 6 октомври се спря на тази тема като основен приоритет на председателството а, на Швеция. Междупарламентарното заседание между 11 и 12 октомври обсъди въпроса за балансирания подход по отношение на правната сигурност и борбата срещу организираната престъпност, като специално внимание бе обърнато на трафика. Основната тема на това наше заседание се нарича изграждане на Европа на гражданите. Основните теми в дневния ред отново ще очертаят някои от въпросите, на които трябва да обърнем внимание през идните години. 2010 до 2014. Също така да се търсят нови методи за работа. Освен това, шведския министр на правосъдието ще ни разкаже за многогодишната програма и въпросите, по които тя ще работи, както и предизвикателствата. Още веднъж позволете да ви приветствам най-топло и да ви пожелая успех по време на това заседание. Много ви благодаря, господин председател. Това е председателя на шведския парламент, господин Вестерберг. Благодаря му за уводните думи. Казах вече, че ние ще бъдем съпредседатели на това заседание. И след господин Вестерберг, всъщност искам да му отстъпя вече думата, за да може той да ръководи това заседание. Благодаря, господин председател. Позволете сега да приветствам господин Лопес Агилар, депутат от Европейския парламент и председател на Комисията по граждански права. Господин Лобес, имате думата за уводни думи. Bonjour à tous. Good afternoon. It's a real pleasure. За мен наистина е удоволствие да се възползвам от тази възможност да взема думата за съвместното заседание на представителите на Европейския парламент и представители на националните парламенти на държавите е, членки. За мен е чест да взема думата като председател на комисията Либе. Това е комисията, която отговаря за гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи. Ще се спра на задачите, които ни предстоят. Съвсем накратко ще споделя визията, която имаме и работата, която е извършена от тази комисия през изминалите няколко седмици. а също така и перспективите за приемане на Стокхолмската програма. Това е всъщност един дневен ред за изграждане на една обща зона на сигурност, правосъдие и свободи, свободи за целия Европейски съюз през едните пет години. С ваше разрешение сега ще премина на испански язик. Това е моя роден език. И на него именно ще споделя с всички вас тази чернова на задачите, които сме изпълнили до тук. Най-важното обаче е, че ще се спра на работата, която ще трябва да свършим през идните седмици, за да можем да постигнем напредък и да предприемем решаваща стъпка към приемането на Стокхолмската програма според Европейския съвет на 10 декември трябва да стане това. Плана за действие за Стокхолмската програма по време на предстоящото испанско председателство. Датата е 10 юни 2010 година. Позволете ми да подчертая колко важен е този символичен миг. Именно в период, в който Европейският съюз поставя на преден план политическото съдържание. Това е един вид цивилизационна мисия за Европа Има разлика между днешния момент и момента преди 50 години, защото говорим за е, гражданство на Европейския съюз, говорим за общи е, неща, които ни свързват, говорим за сигурност, е, за демократични ценности, естествено, но това е вече е, цивилизационното единство на Европа в, на дело. Много скоро, след две седмици, Лисабонският договор ще влезе в сила. Това наистина е исторически шанс За да приключим институционалния дебат, който продължава вече 10 години, който ни отне много усилия, който означаваше много-много напрежение и работа за всички нас в Европа, но същевременно това бяха години, които ние можем да обозначим като една добра инвестиция, тъй като те бяха насочени към постигането на една много важна цел. Това беше целта и на Европейския парламент това бе целта и на националните парламенти. Представителството на гражданите, е, факта, че ние представяме гражданите, ни дава легитимност. Винаги сме го подчертавали при предишните ни съвместни заседания и по време на заседанията на Комисията по граждански свободи и правосъдие. Винаги сме го повтаряли и по време на парламентарната сесия, по време на срещите ни с националните парламенти на държавите членки. Изтъквали сме значението на този дневен ред, на тази агенда и на Стокхолмската програма. Още през 1999 година започваме с активни усилия в тази посока по време на финското председателство. А това са дълги години на много усилия за изграждането на пространство, на общо пространство, на правото, на сигурността и тези усилия се увенчават с успех още по време на финското председателство. След това продължаваме с Хакската програма за периода 99-2004 година и нейното продължение с периода 2005-2010 година. Ето, че 10 години ние работим усилено в тази област и по този начин залагаме основите на статута на гражданството на Европейския съюз, на гражданите на Европейския съюз. В рамките на пространството на право и сигурност се очертава европейското право, при което ние започваме да правим разлика между първия стълб и третия стълб. През последните пет години се предвиждахме именно към едно такова ясно разграничаване. Европейският парламент е, ще се превърне в истинския смисъл на думата на съ законодател националните парламенти естествено ще бъдат включени още по-активно в е, законодателния, но и в изпълнителния процес, е, в контрола на изпълнителната власт. Така че сега наистина е особено важно ние да застъпваме ние същи ценности, да се борим за толерантност, за справедливост, за равенство между половете, е, да се борим срещу дискриминацията европейските граждани се превръщат в субект на легитимността на европейските правомощия, но те са същевременно и обект на европейската политика. Точно в този смисъл е особено важно да поддържаме един плодотворен, постоянен диалог между парламентаристите на националните парламенти и парламентаристите в Европейския парламент в смисъла на субсидиарността. Ето това е нашата цел и на тази цел е посветена и днешната среща. Ние по този начин ще изпълним със съдържание нашата идея за пространство на свободата, на сигурността, на правото. Ние би трябвало да се опитваме постоянно да изкореняваме всяка двусмисленост, всички противоречия, всички различия между усилията на Европейския парламент и на националните парламенти – винаги сме се опитвали да го правим по време на съвместните ни заседания, на междупарламентарните срещи, както и на заседанията, които Комисията по граждански свободи организира съвместно с представители на националните парламенти. Работихме съвместно с трима докладчици. Карло Казини от е, Комисията по конституционни въпроси, колегата Берлингуер от е, Правната комисия и представител на Комисията по граждански свободи бях аз в качеството ми на докладчик. Разработихме една съвместна резолюция, която призовава към е, ефективно сътрудничество, към активна работа в сферата на правосъдието и вътрешните работи. Резолюцията стои в основата на една петгодишна програма, която ще се изпълнява през следващите пет години и на 10 декември ще бъде приета по тегидата на шведското председателство в Стокхолм. Това е гръбнакът на това, което наричаме европейско гражданство. Вътре намират отражение всички проблеми, свързани с външните граници, с шенгенското пространство, с сътрудничеството между съдебните органи в рамките на гражданското право, но също и в други сфери на правото. Сигурност, заетост, качество на заетостта, естествено и сътрудничество в рамките на наказателно-правните дела и сътрудничество между правоохранителните и правораздавателните органи по наказателни и досъдебни следствени дела. Всичко това естествено е, е свързано най-вече с нашите усилия да се преборим с трансграничната престъпност, с тероризма. Всички държави членки би трябвало да участват е, активно в този процес, тъй като една държава член не е в състояние да се справи с проблемите сама. Повече от всякога ни е необходимо сътрудничество, взаимодействие, постоянен активен диалог е, между всички страни Влизането в сила на Европейската харта на основните свободи е изключително важен факт, свързан не само с е, европейското гражданство. Това е особено важен факт, тъй като Лисабонският договор е, дава право на е, Европейският съюз и му възлага задачата да ратифицира Конвенцията за правата на човека. Тук става дума именно за защита на правата, за защита от е, малтретиране, от злоупотреба с е, човека, което естествено е една от нашите ценности, една от целите, към които се стремим. Вие знаете какво сме направили през последните 10 години след приемането на работната програма от Тампере. Преходният период вече е към края си. Всички тези рамкови програми и продукти от е, сферата на третия стълб – вече ще се обединят в една нова е, комплексна картина и е, бихме могли да използваме вече и термина бос лисабонизация за всичко това, което става, за обединяването именно на елементите, е, свързани с правото, сигурността, е, всичко това, което е, бе основа в крайна сметка и на всички работни е, програми през последните 10 години и което ще бъде и в основата на Стокхолмската програма, която предстои да се приеме и подпише на 10 декември. Гражданите на Европа са ни гласували доверие и ние би трябвало да оправдаем това доверие, да продължим усилията за един по-добър живот в един континент е, на сигурността, в едно пространство на правото и свободата. И аз много се надявам, че наистина и след 10 е, декември ние ще продължим все така активно в тази посока. Благодаря, господин Лопес Агилър. Сега ще дам думата на господин Томас Ботстрем председател на комисията по правосъдие на Рикстага. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми колеги, много се радвам, че днес имам възможност да бъда в Брюксел и да участвам в тази обща парламентарна среща. Нашата тема е Европа на гражданите. Смятам, че е изключително ценно ние като депутати да се срещаме тук и да обсъждаме такива важни принципни въпроси. Надяваме се, че това ще бъде и движещата сила, която ще използваме за важното широко сътрудничество между европейски и националните парламенти. Ние в националните парламенти имаме много важна роля с оглед на това колко много влияние можем да упражняваме върху нашите правителства. Пред прага сме на влизането в сила на Лисабонския договор. Този договор означава, че ролята на националните парламенти в Европейския съюз се разширява. Националните парламенти ще дават активен принос за по-доброто функциониране на Европейския парламент в областта на правосъдието и вътрешните работи. Начина на вземане на решения се променя. Европейския парламент и националните парламенти ще могат да упражняват по-голямо влияние върху мерките, които би биват предприемани. Влиянието на националните парламенти ще се засилва нещо, което е изключително важно преди всичко в контекста на демокрацията и легитимността на Европейския съюз пред неговите граждани. Нашето сътрудничество в нашите политически области през последните години се задълбочаваше непрекъснато. Има ясни резултати от това сътрудничество в най-различни области. И е, между нашите държави членки има широк консенсус по отношение на това, че ефективното сътрудничество е предпоставка за успешна борба с трансграничната престъпност, за напредък в наказателно-правната област, е, обмяната на информация между държавите членки и сътрудничеството между полицейските органи. Всичко това допринесе и за по-добро и по-ефикасно предприемане на мерки по отношение на заподозрени лица и терористи. Сега вече стигнахме до момента, в който имаме многогодишна програма, така наречената Стокхолмска програма. Всички, вероятно, ще се съгласят, че ефективната борба с престъпността означава включително и спазване на човешките права. Това ще е основен въпрос за бъдещето на Европейския съюз. Ние като депутати Имаме задачата да поддържаме контактите с гражданите в държавите членки и да оправдаваме тяхното доверие. Стокхолмската програма обхваща теми, които всички ние познаваме тази програма ще бъде вероятно приета през декември. Веднъж приета, тя ще и изисква предприемането на множество конкретни крачки за постигане на целите, залегнали в програмата. Тези крачки, тези мерки ще трябва да имат съвсем конкретни форми в областта на борбата с престъпността и в областта на правната сигурност, която трябва да бъде задълбочавана все повече много е важно да се намират устойчиви, трайни решения. Ето защо с любопитство очаквам днешния дебат и резултатите от работата в работните групи. Благодаря. Uh, Благодаря, колеги. Дойде време за нашия дебат ще повторя нашите правила за дебат. Първо, членове на Европейския парламент, които искат да участват в дебата, моля да попълнят формуляр за изказване. Ето този, ето този жълт лист. Този формуляр беше раздаден на делегациите. С... И възоснова на попълните формуляри ще бъде изготвен списък с изказващите се. И сега продължаваме с правилата. Двама, след двама оратори от националните парламенти ще бъде дадена думата на един член на Европейския парламент. Времето за изказване е 3 минути. Прилагаме процедурата на синия картон, нова процедура в Европейския парламент. Минимум, а, максимум 30 секунди за задаване на въпрос към всеки оратор по време на неговото изказване. Ако искате да зададете такъв въпрос, можете, можете да вдигнете синия картон и ще ви бъдат дадени 30 секунди за задаване на въпрос. За отговора също са предвидени 30 секунди. Двамата съпредседатели ще решим дали е възможно да се даде ход на процедурата син картон. Тъй като ако има твърде много въпроси, очевидно няма да е възможно, тъй като ще искаме да дадем думата на всички от списъка за изказване. Много съжаляваме, ако няма да можем да дадем думата на всички, но това е нашата е правило, което прилагаме. И така да започнем. Имаме две попълнени жълти листа. Председател представител на съвета на Европа, госпожа Йонкер. Не е нужно да ставате от мястото си. Добър ден! Искам да благодаря и на Европейския парламент и на шведския Рикстаг за това, че покани делегация на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Искам да поздравя и господин Агилар, който беше наш колега преди да стане депутат в Европейския парламент. Благодарям ви за възможността да участваме в това заседание, да участваме в окончателното оформяне на Стокхолмската програма. Ефекта от Стокхолмската програма ще се усети не само в 27-те държави членки, но както камък, хвърлен в вода, ще окаже въздействие върху всички страни членки на съвета на Европа. Стокхолмската програма е амбициозна. Тя третира всички въпроси, по които работи съвета на Европа. Ето защо е задължително напълно да се отчете работата на съвета на Европа и да няма дублиране. Много се радвам, че представената ни проектопрограма отразява част от дейността на съвета на Европа. Само, че смятаме, че е необходимо по-експлицитно третиране и, и анализ на дейността на съвета на Европа. Работата на парламентарната асамблея на съвета на Европа трябва да се отчете в контекста на сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. За да бъда конкретна, аз ще внеса няколко изменения към проекто Стохомската програма. Те се допълват от няколко изменения, внесени от Съвета на Европа. Всички тези документи са на разположение. Измененията, които внася, могат да се групират в три категории. Първо, изменения, които се стремят да направят така, че дейността на съвета на Европа и неговите стандарти са напълно отчетени като се отдава особено значение на дейността на Европейския съд по правата на човека. Втората категория се стреми да направи така, че правните инструменти на съвета на Европа в областта на трафика и сексуалната експлоатация на деца, детската порнография са напълно отчетени. По-конкретно -кон... По се повдига въпроса за създаване на, европейс... на координатор на Европейския съюз по трафика. Необходимо е дейността му да не се дублира с дейността по Конвенцията на съвета на Европа по трафика. Механизмите за, и особено механизмите за наблюдение по тази конфекция. Също така е направено предложение Европейския съвет да насърчи държавите членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация. Приключвам. Първата категория изменения са свързани с миграцията и даването на обежища. Накрая искам да изразя нашето желание да се постави акцент върху Стокхолмската програма и по-конкретно процесите на миграцията, е, без, само че не се обръща конкретно внимание на хората, на човешките същества. Председателят. Госпожо, благодаря ви. Съжалявам, че часовникът по време на вашето включване не беше, вашето изказване не беше включен, сега вече е включен. Госпожа Вилия Абракимяне от Литовския парламент. Три минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател на шведския парламент, председател на Европейския парламент, господин Бозек, преди 20 години падна Берлинската стена. Не можехме да си представим, че една от най-важните европейски институции, Европейския парламент, ще бъде председателстван от човек от нашия район. Това е чудо. И то се случи много бързо. Особено ако направим сравнение между тези две десетилетия и стотиците години на бедност и страдания, през които са преминали европейските народи. Сега нека премина към Стокхолмската програма. Приветстваме факта, че под егидата на тази програма ние ще се умеем да преоценим значението на престъпленията, извършвани от тоталитарните режими. Националните парламенти полагат много усилия в тази посока, но Европейският парламент трябва да ни окаже подкрепа и финансова, и от друго естество. Колеги, Европейският съюз обединява много различни народи с различен исторически опит, с различно минало. По тази причина позициите ни понякога се различават също. Много от европейските страни са били управлявани от авторитарни режими. Това съвсем не означава обаче, че не можем да се обединим, когато осъждаме тоталитарианизма като тоталитаризма като такъв. Защото управниците бяха същите, те не уважаваха човешките права и бяха унижавани всички хора. Бяха използвани еднакви методи убийства, мъчения и други. Така че, за да можем да осигурим спазване на основните права на човека и свободите, трябва да сформираме общо становище по отношение на тези престъпления, основани на принципа на недискриминацията. Бих искала да споделя своя опит с вас. Аз съм председател на литовската делегация в ОССЕ и миналата година бе подготвен много важен документ в Вилнюс. Това е Вилнюската декларация, която ясно осъжда престъпленията на тоталитарните режими. 325 представители имаше, които подписаха тази декларация. Само 8 гласуваха против осъждането на престъпленията, извършване от тоталитарните режими. Смятаме, че сме предприели правилната стъпка напред и руският президент господин Медведев обсъди престъпленията, извършвани от Сталин. Това ни дава надежда. Извинете, че ви прекъсвам, скъпи колеги. Много ви моля да спазвате предвиденото време. Искаме нашата дискусия да протече гладко. Господин Карлос Коелио, европейски депутат, имате думата. Благодаря господин председател, госпожи и господа, Стокхолмската програма, която обсъждаме днес и която след това ще е, обсъждаме още по-подробно в работните групи, подчертава още веднъж, че Европа е всъщност един единен общ пазар. Аз е, винаги съм защитавал тезата за Европа на гражданите – И в тази връзка ще подчертая, че е особено важно да подчертаем отговорността. Ние в е, Европейския парламент издържахме изпита по отговорност, като Направихме това в рамките на процедурата за съвместно решение. Европейския парламент действа експедитивно, действа е, ефективно. Съвета понякога се бави малко повече. Освен това, Европейския парламент е, получи е, повече правомощия и това ще засили сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти, тъй като те също по този начин разширяват своите правомощия в интерес на гражданите, на Европа на гражданите. И още нещо, което е много важно не е достатъчно да държим само красиви речи и да се обръщаме с красиви послания към гражданите. Необходимо е наистина да бъдем по-ефективни в областта на контрола на външните граници в втората фаза на Шенген може би малко по-късно ще се спрем на подробности във връзка с тази тема, но също и по отношение на визовата политика. И в това отношение може да се каже, че сме се забавили. През декември трябва да обърнем внимание именно на забавенето и по отношение на европейската политика в областта на миграцията, на обежището. Ние издържахме е, изпита за отговорност, но не и по отношение на сътрудничеството и на ефективността на нашите действия. Сега представител на Белгийския парламент. Господин председател, скъпи колеги, хиляди граждани от страните от юга рискуват е, живота си в опита си да, да стигнат до Европа. Към тях се добавят огромен брой хора, които живеят, в, които живеят незаконно. Ето защо ние смятаме, е, това, което Европейски съюз е предприел до сега, не е удовлетворително. Най- Яркият пример е директивата на Европейския съюз за връщането през юни 2008 година подходът на някои европейски партии, които искат имиграцията да отговаря на непосредствените економически интереси, води до прилагането на полицейски мерки. Но имигрантските процеси не могат да се управляват само възоснова на економически критерии. Първото право, което трябва да защаваме правото да живееш у дома си и да живееш сред семейството си. И това изисква да засилим своята политика за международно развитие. Мисля, че никой не тръгва по пътя на изгнаничеството доброволно и с желание. Онези, които бъдят експулсирани, всъщност са подложени на трудности. Как... Мисля, че ние трябва да преразгледаме проблемите, особено да обърнем внимание на бъдещите евентуални климатични иммигранти. Също така следва да обърнем внимание на изтичането на мозъка от страните от юга. Също така трябва да се обърне внимание и на контрола върху условията на работа. За да избегнем социалния дъмпинг, настояваме за равенство между правата на местните работници и на иммигрантите, Искам също така, трябва да добавя, че за нас е много важно да се зачита правото на семейен живот. В заключение, колеги, надяваме се, че Стокхолмската програма ще отчита тази, този, тези хуманни съображения и правата на всички, които живеят на територията на Европейския съюз. Благодаря, госпожо, за това, че спазихте е, регламента за изказване. Сега представител на Полския Сейм. Господин председател, Стокхолмската програма, поводът е, за която е нашата среща, има за цел да изгради пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Това са основни ценности. Желанието за свобода доведе до сериозни промени в Европа. Всички знаем последиците от решенията, взети от жителите на Източна Европа. Преди една седмица ни отпразнувахме падането на Берлинската стена. Е, тя беше символ на потисничеството в е, източната е, част на Европа, но също така и символ на желанието за свобода. Аз съм от страна, в която нямаше свобода и затова се радвам, че правата, които, че промените, които настъпиха, всъщност доведоха и до обединяването на правосъдие, свобода и сигурност. В Тампере ние взехме решение гражданите Европейския съюз да могат да живеят в такова пространство. Ето защо аз много се радвам, че Стокхомската програма продължава програмата от Тампере и Хага. Европейските граждани виждат възможностите, които осигурява Европа. Те искат да могат да пътуват, да живеят и работят в други държави членки. Можем да кажем също така, че Европа се връща към своите корени от, среди, от средновековието, когато учещите се са можели да пътуват от един университет в друг и са изграждали свои малки общности. Много се радвам, че Европейският съюз е, вижда тези тенденции и иска да даде институционален отговор на тези подробности като поставя гражданите в центъра и показва, че за европейска интеграция. Пространството на свобода, правосъдие и сигурност е пространство, в което се зачитат правата на гражданите, пространство, в което гражданите усещат доверие в институциите. Институциите имат огромно значение, защото те изпълняват програмите, разработени в Европейския съюз. За тази цел обаче те трябва да са наясно, те трябва да разбират същността на взетите решения. Ето защо ние трябва да развиваме сътрудничеството между държавите членки, за да можем да изпълняваме Стокхолмската програма. Въпросът за защита на личната неприкосновеност и на личните данни и за използването на свободите по договора не, са, не си взаимно изключващи се и взаимно противоречиви ние трябва да намерим общото между необходимостта от сигурност и необходимост от лична неприкосновеност защита на личните данни. Обедена съм, че Стокхолмската програма ще доближи Европа до гражданите. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор е представител на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Днес след обед доста говорим за общи ценности, но един парламент съмнено е представителен за различни мнения, становища и виждания, които представляват населението. Говорим тук за предписателни общи стойности. Това е доста страшничко, макар че не се цели умишлено. Това не е езика на един свободен парламент, на контролирано съветско правителство. Джордж Орвел оценява факта, че контрол върху езика води до контрол върху начина на мислене. Предвиждането на а, такива общи стойности е една стъпка към този контрол. Дебатът би трябвало да се води напълно свободно, но предписанията и подписания по този начин консенсус означава смърт на свободата и в крайна сметка смърт на демокрацията. По моя преценка, една от свободите, която трябва да стои над всички други е свободата на словото при положение, разбира се, че не се преминава към подтикване към насилие. Тази свобода трябва, не съществува в тоталитарни общества, каквито сме виждали и в миналото, но и в много държави членки на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за това изказване. И сега думата има представител на шведския парламент, на испанския, всъщност, господин Мартинес. Уважаеми господин председател, аз съм председател на правната комисия в Испанския парламент и ще ви се представя съвсем накратко. Значи председател съм на а, правната комисия на Испанския парламент. В началото искам да подчертая, че след ратифицирането на Лисабонския договор се разкриват големи шансове за разширяване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Нещо, което е от изключително значение, защото тук центърът на всичко е гражданинът. Имаме голям потенциал за да преодолеем економическата криза, още повече, че нашето пространство е важен инструмент за борба с тероризма и организираната престъпност. Искам също така да подчерта колко е важна Стокхолмската програма колко е важна работата, свършена от комисията, съвета и парлам, Европейския парламент в това отношение, защото това са много важни теми, по които ще работим през следващите години. Смятам, че Стокхолмската програма поставя много важни приоритети залегнали и в плана за действие за следващите години. Много е важно да спазваме принципа за взаимно признаване в правната област. Това означава хармонизиране на процесуалните гаранции, гарантиране на основните права гарантиране на взаимно признаване на производствата и по-добра защита на жертвите. Защитата на жертвите е изключително важно. Жертвите са също хора, които са част от пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Според мен Европейският съюз трябва да се при трябва да се присъедини към Европейската конвенция за правата на съвета на човека, за да можем по-добре да защитаваме онези, които са уязвими, които са обект на насилие и мъчение. Необходима ни е нова правна култура на сътрудничеството. Трябва ни европейски адвокат. Имаме големи възможности също и по отношение на правното сътрудничество в областта на семейното право и гражданското право. Още веднъж искам да подчертая, че пространството на свобода, сигурност и правосъдие е от чудесна новина за бъдещето на Европа и много лоша новина за организираната престъпност и тероризъм. Благодаря ви много. Думата има представител на шведския парламент, госпожа Лена Олсен. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, колеги, ще се спра на Стокхолмската програма. Тя е необходима, за да можем да се борим по-ефективно срещу престъпността и предимно срещу организираната престъпност. Много важни са отделни аспекти от тази програма и в рамките на шведските е, парламентаристи има различни мнения за тази програма. Една от партиите в нашия парламент е, обаче е, вече заяви, и това е, е именно е, най-важната за момента партия, че ще направи всичко възможно Стокхолмската програма да се изпълни успешно. Най-вече в областта на обежището и миграцията. Ние желаем да предприемем ефективни мерки, за да прекратим сексуалната експлоатация на жени и деца. Прияти са съответните документи в шведския парламент, именно за да спрем е, покупко продажбата на хора с цел сексуална експлоатация. Има закони за защита от дискриминация и във връзка с хомосексуализма. Така че всеки би трябвало да бъде защитен от възможността за сексуална експлоатация. Това е залегнало като основна идея в Стокхолмската програма. Тя е предприела всички мерки, за да се защитат правата на гражданите, за да се гарантира равния достъп до правосъдие и едно достойно отнасяне към хората и по време на наказателните дела. Ще се спра на политиката на обежище и миграционната политика. Много важно е европейската политика да гарантира правото на обежище. Хората не бива да стават жертва на е, трафиканти, за да е, си осигурят един по-достоен и по-добър живот. Сега искам предам председателството на моя колега господин Вестерберг. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Месершмит от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате възможност да говоря на този форум. Всичко, за което говорим, звучи много добре. Красиво е да кажем, че искаме да изградим Европа на базата на изпълнението на желанията на гражданите, че искаме Европа на гражданите, Европа на свобода, сигурност и правосъдие. Всичко това са чудесни неща, неща, с които много обичаме да се кичим в европейските институции, но всъщност тях ги няма, те липсват. Положението е гротескно. От една страна чета, че през 2007 година е имало 600 опита за терористични нападения в Европа. От друга страна чета, че най-хубавото, което се е случило последните 10 години, било либерализирането на граничния контрол. Какво става? Значи имаме напълно неконтролирана източноевропейска граница, която изобщо не се охранява. През там минават наркотици, взривни вещества, от, е, влизат в Гърция, Дания, Финландия, без да има какъвто и да било контрол. Това ли ни е сигурността? Това ли ни е правосъдието за гражданите? Е, цялата система на Европейския съюз всъщност е стъпила на съвсем друга реалност от тази, с която искаме да се занимават нашите, с която се занимават нашите граждани в ежедневния си живот. Трябва да се заемем с реалностите на имиграцията, вместо да говорим само красиви думи. Знаете колко критики се чуват от комисията, от съда на европейските общности. От нас се иска да променим политиката. Когато разговарям с моите избиратели в мой избирателен район, те не ми казват, че на Европа и трябва повече солидарност. Техните тревоги са свързани с това как ще живеят дъчаните, шведите, французите, изобщо европейците за напред как да живеят за напред в едно пространство, което се е разширило толкова много в което са представени толкова много религии, включително и исляма. Единственото, което е важно, е, че за нас е, че трябва да се притесняваме за нарастващия расизъм. Но хората не чувстват защита. На, на много места в Европа, където управляват социалистически, социал-демократически правителства, се говори за расизъм на гражданите, вместо да се вслушат политиците в истинските им тревоги. Нека да чуем тези тревоги. Ние тук правим обратното срамота. Сега думата има госпожа Гайдушкова от Чешкия сенат. Господин председател, дами и господа, аз имах възможността да участвам в много междупарламентарни срещи тук в Брюксел. Повечето от тях се занимаваха с институционални реформи. И много се радвам, че днес не е необходимо да говорим за тях – а можем вместо това да говорим за хората, сигурността и правосъдието. Защото приключи процеса на ратификация на Лисабонския договор. Бих искала да благодаря на всички останали държави членки за тяхната подкрепа на унези в Чешката република, които се бориха за бърза ратификация на Лисабонския договор. Ние се стремяхме към такава ратификация, тъй като искахме да съсредоточим вниманието си върху проблемите, които вълнуват нашите граждани. И аз мисля, че пространството на правосъдие и сигурност е жизнена в тази област. Също не по-малко жизнена, следователно и Стокхолмската програма. Е, мнозина от моите колеги, които се изказаха преди мен, спом... казаха, че ни чака дълъг е, път, по време на който ще трябва да преодолеем различни пречки, свързани с различни представи и е, някои от тях от... и също така правни пречки. Мисля, че срещите на председателите на е, национални парламенти с, европейското, с Европейския парламент има дълга история и можем да се поздравим с успешно функциониране на това сътрудничество. Мисля също така, че трябва да започнем дебат за надигането на неонационализма и расизма в много страни. За съжаление, това е тясно свързано с проблемите на наркотици, пране на пари и организирана престъпност. Знам, че въпросът е много щекотлив. Знам, че е сериозен. Ако обаче не се справим с този проблем, не можем да осигурим сигурност за гражданите. Благодаря. Давам думата на Готирес Готирес от Испания. Благодаря ви, господин председател процесът на европейска интеграция донесе много полза на Европа. Възникват естествено и редица въпроси. Струва ми се, че станаха ясни в рамките на този интеграционен процес и слабостите и дефицитите, а именно недостатъчно ефективната борба срещу престъпниците, най-вече в рамките на трансграничната престъпност. Преди 10 години в Тампере ние очертахме задачите на полиция, на съдии. Опитахме се да разградим бариерите. Да, направихме го. Но това изисква естествено едно много по-тясно сътрудничество в сферата на правосъдието между правоохранителните органи. Когато става дума за обмен на данни между полицейските органи, тогава има като че ли по-малко проблеми, но когато става дума за обмен на данни между съдебните системи, между е, правосъдните органи тогава очевидно се очертават е, е, дефицити, които в всички случаи трябва да отстраним. Европейският съюз би трябвало да бъде в състояние да отговори на огромното предизвикателство организирана престъпност. Защото това е основната ни задача, когато говорим за пространство на сигурността. Моята задача като парламентарист е да повлияе на всички колеги в Испанския парламент, така че те да подкрепят Стокхолмската програма. Ние би трябвало да бъдем още по-взискателни, отколкото в досегашните ни работни програми и да изпълним много повече, отколкото е заложено в дневния ред на Стокхолмската програма. Има редица въпроси, които от доста време вече чакат да бъдат разрешени. Когато става дума за парламентарния контрол, аз призовавам всички е, колеги, парламентаристи да бъдат особено строги и взискателни към техните правителства, когато става дума за борбата с престъпността и ефективното правосъдие. Госпожа Тереза Хименес от Европейския парламент има думата. Добър ден. Госпожи и господа, господин председател, не смятам, че има по-подходящо място от това, за да говорим за жертвите на тероризма. По време на тази среща говорихме за Стокхолмската програма, посветена изрично на сигурността, свободата и правосъдието. Мисля, че тези три думи се повтарят напрекъснато от жертвите на тероризма. И те именно за това призовават. Но няма да има свобода, ако няма сигурност и няма да има свобода без правосъдие. Господин Койо преди малко каза, че сигурността е основополагаща, за да можем да си осигурим свобода. Не бива да се страхуваме от това за краткото време, което съм тук в парламента, имам чувство, че се страхуваме, когато говорим за тероризма. Първо, не говорим много за него, не разбираме точно какво означава. Той е един огромен проблем. За съжаление, сега ние страдаме от това в Испания, но същото можем да кажем за Франция, Ирландия и други държави. Всички ние сме потенциални жертви на тероризма. Според мен, не бива да подхождаме с предразсъдъци по отношение на тероризма. Не бива да се страхуваме да говорим за правата на пострадалите от терористични актове. И не бива да се притесняваме, че това ще а, накърни правата на човека. Аз също съм в Комисията по граждански права и там не говорим за правата на жертвите на тероризъм, говорим за пострадалите от всякакви други престъпления, но не и за това. Затова повдигам и въпроса и искам да презова за солидарност а, в 27-те държави членки, така че у нези, които не са пострадали толкова такива актове, да подпомогнат а, жертвите на такива актове. Много е важно а, да хармонизираме тези стъпки след като Лисабонския договор влезе влезе в сила, именно да подпомогнем жертвите на терористични актове. Тези разпоредби са различни в отделните държави. Би трябвало да имаме една харта на Европейския съюз за подпомагане жертвите на тероризма по линия на Стокхолмската програма бихме могли да предприемам някакви стъпки. Благодаря много. Имаме много оратори. Ще приключим с този е, списък, е, за да можем в 5 часа да продължим с работната група. Е, ще следим строго за времето. То вече е две минути на изказване. Моля да ме извините, но списъкът ни е пълен. И сега давам думата на Скеве Кокома от Кипърския парламент. Господин председател, шведското председателство вече публикува Стокхолмската програма за времето от 2010 до 2014 година. Смятам, че това отново ни поставя пред въпроса каква политика трябва да води Европейския съюз, за да гарантира свободата, сигурността и правосъдието? Има редица политически мерки, за които вече е взето решение в Европейския съюз и които ще бъдат задълбочени в рамките на многогодишната програма и по-специално в голямата глава правосъдие и вътрешни работи. Предприяти са обаче и мерки за потискане на свободата. Това не може да бъде стъпка към пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Смятам, че независимият съдебен контрол е нещо неизбежно. Правомощията, които се залагат с Токхомската програма, са отиват отвъд границите на борбата с престъпленията. Дактилоскопските отпечатъци, биометричните данни, това са все мерки, залегнали в второто поколение шенгенско законодателство. Погледнете какво се направи в щатите от 11 септември насам под предлог, че трябва да се води борба с тероризма тероризма, а всъщност се ограничават човешките права и гражданските свободи на хората. Става въпрос за права, извоювани след дългогодишни борби. И сега, за да се борим с някакъв измислен враг, ние урязваме тези свободи. Ние сме, които винаги трябва да се борят за тези права и свободи. Защото под предлог, че се борим с тероризма, ограничаваме дори свободата на изразяване на мнение. И то във време, в което още нямаме дефиниция единна за тероризъм. Какво означава понятието терористична дейност? Европейския съюз продължава да се опитва да намери обща дефиниция и все още не е успял. След събитията в бивша Югославия и Ирак са необходими и допълнителни мерки, както се казва в програмата. Но това са мерки, които не могат да се оправдаят дори и с международното право. Благодаря. Чешкия представител. Слово, пане председател výkon, který vaše předsednictví... Eh, Позволете ми да благодаря за работа, която вършите като председател, като имаме предвид последната фаза на ратификацията на Лисабонския договор. Искам да ви благодаря изключително много за това, че се съобразихте с конституционните права на държавите членки. Мисля, че това беше най- положителното. Искам да поздравя и господин Бузек за това, че стана председател на Европейския парламент. Решението на Чешкия сенат по отношение на Стокхолмската програма ще бъде обсъждано утре. А, сега бих искала да поговоря за едно предложение за решение на парламент, Европейския парламент посветено на контрола на Европол, Еврожуст и Фронтекс. Това са а, въпроси, а, които изискват да се осъществява такъв контрол. По време на френското председателство, по време на срещата в, също и в Прага, по време на чешкото председателство, това бе тема за обсъждане, как ще продължи да бъде и тема по време на обсъждането в Косък. И националните парламенти внимателно следят развитието този контрол трябва да се осъществява от Европейския парламент. Европейски парламент няма много голям опит в това отношение, но националните парламенти има, така че е хубаво да има добро сътрудничество и все още очакваме документа, който Европейската комисия трябва да внесе и едва тогава ще обсъдим този документ на Косек. Е, това ще бъде направено националните парламенти, Европейския парламент. Според мен това е най-подходящия метод на работа. Благодаря. Благодаря. Хейди Халтова от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Говоря тук в качеството си на председател на подкомисията за правата на човека. Ще се спра на външното измерение на Стокхолмската програма. Преди всичко, нека да се спра на политиката по отношение на правата на човека на Европейския съюз. Правата на човека са неоценима ценност е, и са от огромно значение и в рамките на нашата външна политика. Когато говорим за независимо правосъдие в глобални мащаби, трябва да имаме предвид, е, че всички наши държави членки трябва да се постараят е, правосъдието да действа ефективно и да бъде независимо и при тях. Стохомската програма бе подкрепена от правната комисия на шведския национален парламент, е, като е, ние по-специално отделихме внимание на външното измерение на тази програма. Трябва да помислим обаче какво означава да спазваш международноправните норми. Да ги спазваш в рамките на външната си политика. Струва ми се, че в бъдеще би трябвало да отделяме още по-голямо значение на тези норми и да ги прилагаме в по-голяма степен. Господин председател, ако желаем да насърчим този процес, трябва да го направим във всички наши институции на европейско и национално равнище. Благодаря сега представител на шведския парламент. Благодаря. Аз бих искал гражданите и депутатите в тази зала да са наясно с това към каква Европа се строим. С влизането в сил на Лисабонския договор, хартата за основни права ще има задължителен характер и вместо Европа на гражданите – което е тема на нашата дискусия, ние би трябвало да изграждаме Европа на правата на човека. Само по този начин можем да постигнем свобода, сигурност и правосъдие, които са всъщност ключовите думи в този документ. Този документ а, нарушава а, правата с трети страни, например, а, някои страни в Северна Африка, страни, които нарушават правата на човека. Има хора без държави, които, нещо, което ме плаши. Документът говори за това, че много хора са жертва на трафик. Ние трябва да направим така, че да не се повтарят ужасяващи събития от миналото. Също така имам надежди за следващите пет години да не допускаме нещо, за което говорят някои страни в, в, да не се допуска исламофобия. Благодаря ви за това. Благодаря, господин Карлиц от Полския сем. Господин председател, колеги, дами и господа, аз съм председател на комисията по правосъдие и права на човека в полския парламент. През 2002 година аз бях министър на вътрешните работи и участвах в изготвянето на Хакската програма и програмата от Тампере. Бих искал да призова председателя на Европейския парламент господин Бузек да направи така, щото да се направи обстоен анализ на хакската програма от Европейската комисия. Говорим за нова стокхолмска програма, но много от разпоредбите в хакската програма все още не са изпълнени. Още нещо, което искам да спомена и заедно с това бих искал да поздравя и аз господин Бузек – за първи път имам тази възможност да го поздравя публично. Второто, което е много важно, е свързано с приоритетите, изложени от комисията и шведското председателство. Има нещо като противоречие между действията в полза на гражданските права и наличието на текст за защита на гражданите в рамките на полицейското сътрудничество. Ние не бива да допускаме ситуация, в която полицията и специалните служби в държавите членки да нарушават правата на човека в името на борбата срещу тероризма, организираната престъпност. Не бива да допускаме такова нещо. Това трябва да се заложи в Стокхолмската програма. Сега, Яуреги Атонд от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, смятам, че има две неща, по които нямаме разногласия. Първо, Европейският парламент добива по-решаваща роля и ще има законодателна дейност съвместна с Европейския съюз, а, съвет законодателството, което ще разработваме в връзка с изпълнението на Стокхолмската програма, ще трябва да минава през одобрението на националните парламенти. Освен онези, които са против обединена Европа, всички останали знаем, че ни е необходима повече хармонизация на процесуалното право и наказателното право. Обаче тук се крие рискът да не успеем и да направим Европа толкова сложна с новия Лисабонски договор, че да се окаже, че сме направили крачка назад вместо напред. Искам да бъда откровен. Има риск свързан с, бих казал, фундаменталисткото тълкуване на разпоредбите – в Европейския парламент и националните парламенти. Държавите, нациите не искат да се откажат от нищо. Не така ще можем да построим, изградим Европа. Ето нямаше да има евро, ако не се бяхме отказали от марките, франковете, лирите и другите валути. Така че нека да не залитаме по фундаменталистични начини на тълкуване на разпоредбите на договора, защото действително е необходимо в духа на сток. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте представители на националните парламенти. Благодаря и на шведското председателство за всичко, което направи по Стокхолмската програма. Споделя мнението, че имаме общи ценности. Едва ли това е дискусионно просто не бива да остават само като въжделения. И това е нещо, по което всички трябва да работим. Стокхолмската програма в сегашния вид, господин председател, е много амбициозна. Тя съдържа много, а, които приветстваме от страна на нашата комисия. За да постигнем успех обаче, ще трябва да приоритизираме задачите, иначе няма да можем да постигнем всичко за 5 години. Ако не определим приоритетите, и не постигнем успех по тези приоритети, рискуваме европейските граждани да приемат програмата като план, който няма отношение към тях. Новите правни актове трябва да са добре обмислени, добре съставени и е, прегледани от практиците и трябва да се възприемат от гражданите като нещо полезно, което спомага за съблюдаването на техните права. Искам да кажа нещо за правата на страните по различни производства. Може някое лице да бъде изправено на съд в друга държава с други процесуални изисквания, без да е запознато със своите права. Приветстваме и ударението, което се поставя върху взаимното доверие по този начин можем да изградим едно по-добро бъдеще, вместо да се опитваме да хармонизираме всички правни актове в 27-те държави членки. Достъпа до правосъдие, общите стандарти много по-лесно се разрешават трансгранично и оказването на а, помощ на гражданите много по-малко ще породят проблеми, отколкото субсидиарността. Особено, ако ми позволите да кажа, когато имаме страни с обичайно право, че, което право не се споделя от държавите в другите държави членки. Представителя на Италианския сенат, моля. Си, грация, президенте. In due minuti si possono soltanto enunciare. Благодаря, господин председател в рамките на две минути можем само в телеграмен стил да набележим основните моменти, върху които трябва да се съсредоточим. Така и ще постъпя. Би трябвало да престанем с анализите в Европейския съюз. Фазата на анализите приключи. Колегата от Испания вече подчерта това. Границите отпаднаха. Това е нещо много положително но то поставя нови задачи, нови предизвикателства пред нас, защото границите отпаднаха за гражданите, но не и е, е но не спряха, така да се каже, е, по никакъв начин е, престъпността независимо от това, че говорим за анализи, за контрол е, на външни граници и така нататък. Е, очевидно това не е достатъчно. Необходим ни е един много по-разнообразен и по-ефективен инструментариум. Една голяма част от е, мерките, които бяха предвидени, се забавиха е, казвам това и критично е, и самокритично по отношение на моята страна, е, макар че няма естествено сега тук да критикувам моето правителство, но ние също изостанахме. Необходими са нови ефективно работещи структури. Необходими са повече правомощия за една съвсем точна, добра е, координация. Така че, когато говорим за отговорност и за ефективност, е, това да стане наистина е, реалност без правно сътрудничество, без сътрудничество между компетентните полицейски органи, без активен обмен на данни от различните бази данни, ние няма да можем да работим. Благодаря. Елен Флотра от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Няколко думи. Много се, съм щастлива. Много съм щастлива, че беше ратифициран Лисабонския договор. Притеснявам се, че в Стокхолмската програма има понятия, които се нуждаят от по-задълбочен дебат. Ние заглавихме този дебат изграждане на Европа на гражданите. Може би ние попаднахме в един капан. В какво се състои той? На територията на Европейския съюз живеят и много лица, които не са европейски граждани, защото не са граждани на, няко, на никой от държавите членки. Заедно с това те имат основни права, също които имат и нашите граждани и които стават задължителни по силата на хартата. Аз мисля, че липсата на каквото и да би... Смятам, че факта, че не се споменати тези лица и е, техните права е тревожна. Аз смятам, че идеята за сигурността трябва да е тясна, в тясна връзка с, усилията за сигурността, така както са дефинирани от ООН в програмата на Стокхолм не са споменати ангажиментите в областта на правата на човека. Смятам, че е достатъчно документирано от ООН, от Европейска конвенция по правата на човека, факта, че също така и Агенцията по правата на човека в много държави членки се нарушават правата на човека. Това е достатъчно документирано и това трябва да е в основата на нашите усилия. Европа, която искаме да изградим възоснова на тези ценности и приключвам, би трябвало да се стреми да преодолее тази ножица между нашите стремежи и мерките, които се предприемат на практика за тяхната реализация. Благодаря, Стеван Шенах от Австрийския парламент. Господин председател, ще се извиня веднага на шведското председателство за това, че е, съвсем в началото и бегло ще се спра на положителното, а именно е, пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Ще се спра повече на слабостите. Стокхолмската програма наистина е много амбициозна, но тя има и редица слабости. Това е програма за следващите години, но ако желаем наистина да постигнем е, успех, би трябвало да задълбочим някои от елементите, би трябвало да се съсредоточим върху преструктурирането, върху формулирането на съвсем ясни цели – да, гражданските права, правата на човека, това е, е основен принцип, е, заложен в Стокхолмската програма. Е, в това отношение обаче не бива да забравяме значението на обмена на данни, на съразмерността, на пропорционалността в тази връзка. Ето цялата тази система няма да може да функционира правилно, ако не е, обръщаме внимание на всички компоненти. Е, това непрекъснато регистриране на е, гражданите, които влизат, които излизат в Европейския съюз, е, всичко това все още не е оценено. Цялата тази регистрационна система е, не е оценена, не сме разбрали е, какви са рисковете, каква е оценката на риска и какъв е резултата от една такава оценка на риска, тъй като тя не е приключила и какви са ползите. Затова настоявам пред е, шведското председателство да продължи с е, работата по Стокхолмската програма, да задълбочи някои от елементите, свързани с мигра... миграцията, с заетостта, законната заетост. Това са неща, които все още са не. Благодаря, Господин Толи от Финландия. Благодаря, господин председател. Проектът за многогодишна програма до голяма степен съответства и на желанията на финландското правителство. Стокхолмската програма допълва програмата от Тампере и Хага и представлява пореден инструмент за осъществяване на правата на гражданите. Тук трябва да се вземат предвид различни аспекти В този ред на мисли искам да благодаря на шведското председателство за свършената работа. Сега остава да се предприемат работещи мерки, за да приложим програмата. Няма нужда да пишем само красиви думи. Необходими са ни конкретни мерки, конкретни стъпки. Като най-важното е да постигнем реални резултати, което означава функциониращ граничен контрол и единни процедури по отношение на кандидатите за обежище. Още при френското председателство беше свършена много подготвителна работа. Приоритетите ни са обща политика в областта на обежището до 2012 година и всичко свързано с с нея. Държавите членки наистина трябва да могат да си служат с единна политика в областта на обежището. В момента в държавите членки има различни процедурни правила, а ни е необходимо хармонизирано действие в Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much. Gerald Hefner from the European Parliament, please. Благодаря. Господин Гералд Хефнер. Тъй като времето е съвсем кратко, господин председател, ще се спра само на това, което ми се струва особено важно. Не често преживяваме такива щастливи мигове, в които националните парламенти и Европейския парламент да заседават заедно. Ние всички сме обладани от съзнанието, е, че носим нас обща отговорност за изграждането на една нова Европа. Няма да се спирам на всички много важни аспекти на наказателното, процесуалното право, тероризма е, и борбата срещу него и така нататък, които не са застегнати е, в дълбочина в Стокхолмската програма и съвсем ясно ще подчертая, че наред с е, радостта от това, че преди 20 години е, изтока и запада в Европа е, се обединиха и че сега говорим вече за една единна Европа, са необходими все по вече усилия, за да се превърнем от Европа на определени елити в Европа на гражданите. Необходими са много усилия от страна на всички нас, за да разработим необходимите инструменти и да почнем да ги прилагаме. Инак гражданите ще изпадат в все по-дълбока фрустрация. Институциите трябва да си сътрудничат, гражданите би трябвало да имат все повече възможности да говорят и да обръщат внимание на институциите на проблемите, които ги вълнуват. Господин Пафилис от Гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. Мисля, че има и известна ирония в това, което казваме, а именно, че вървим към Европа на гражданите. Защо? Защото в... Защо не посмяхте да проведете референдум по толкова съдбоносен въпрос като Лисабонския договор? Знае много добре защо. Защото няколко държави членки казаха не. Ирландия беше принудена да гласува втори път, за да каже да. Не, това не е Европа на гражданите, а Европа на многонационалните фирми. По всичко изглежда, че ние говорим за това, че много говорим, но по отношение на действията се оказва, че хората биват лишавани от права. Предлаганите мерки са малко страшни. Всъщност ще се окаже, че всички ще бъдат следени. От кого се страхувате? От хората, от гражданите на Европа ли? Защо са ви всичките тези бази данни? По-нататък общностното право, което влиза в правомощията на общността. Това нарушава суверенитета. Няма време, господин председател. Затова последното, което ще кажа, е, че това пространство на свобода, правосъдие и сигурност изисква институционални мерки, за да преодолеем варварската политика на насочена срещу гражданите на Европейския съюз. Опитайте си да убедите гражданите. Сега давам думата на Пьер Лекиер от Франция. Да, благодаря. Искам да кажа веднага, че подкрепям напълно Стокхолмската програма. Искам да поздравя шведското председателство и комисаря Жак Баро. Искам да кажа, че чух по време на това заседание различни становища. Е, според някои се оказва, че има противопоставяне между Европейския парламент и националните парламенти. Тъкмо обратното. Европейския парламент и националните парламенти работят в тясно е, сътрудничество защото говорим за хармонизация на правилата, за Европейската заповед за ареста, за взаимната правна помощ, борбата срещу тероризма. Това са въпроси, които засягат всички граждани на Европа. Така че вместо да противопоставяме Европейския парламент и националните парламенти, по-скоро ни трябва сътрудничество. Съвсем не съм шокиран от това, че Европейския парламент получава допълнителни права. Само, че това означава, че е необходимо засилване на сътрудничеството между нас. И мисля, че в областта на общата политика за обечета трябва да отидем по-далеч. По отношение на защитата на, жена, на жените и децата по въпросите на Европол и Евроюст, по въпросите на Фронтекс. Е, трябва да положим допълнителни усилия. Също въжи и за Шенген. Искам да кажа, че подкрепям напълно факта, че Лисабонският договор предоставя допълнителни права на Европейския парламент. Трябва ни допълнително и засилено сътрудничество по най-основните въпроси. Благодаря. Сега давам думата на господин Таварес от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Искам да се отклоня до известна степен от протокола и то не защото искам да се отклоням от темата. Тя остава Европа на гражданите. Просто Твърде рядко ни се случва да водим диалог с колегите от националните парламенти и трябва да говорим за всичко. Европол, ШИС, Фронтекс, Европейската агенция за наблюдение на зависимостите и наркоманиите и така нататък. Четем текстовете, но понякога забравяме контекста, в който се приемат те. За да имаме добра представа за нещата, трябва да правим нещо повече от приемане на разпоредби за размера на доматите тук става въпрос за бъдещето на Европа, за това е толкова по-необходимо сътрудничеството с колегите от националните парламенти. Тази седмица ще се бъде избран председател на Европейския съюз. Тук ние нямаме думата, но националните парламенти могат да я имат. Защо в пресата се говори за бъдеща европейски президент, който ще бъде, щял да бъде определен според желанията на Саркози и Ангела Меркел. Колегите от националните парламенти трябва да водят дискусия по тези въпроси. Всяка страна трябва да каже как си представя този президент, е, дали пък не е необходимо той да бъде жена, това е изключително важна дискусия за демокрацията на Европа. Колегата Коелио подчерта отговорността. Тук, в Стокхолмската програма, става дума за един изключително важен тест, а именно дали сме готови наистина да водим диалог с нашите европейски граждани или просто искаме да пишем закони за тях. Както казваше един философ, трябва да дадем нещо повече от законодатели, трябва да умеем да тълкуваме. Благодаря много. Белгия. В увода бе казано, че Европейския парламент и националните парламенти ще трябва да изиграят по-активна роля и сътрудничеството между различните институции трябва да се утвърди. Според мен ще има конкуренция между двете и ще бъде много трудно да постигнем това. Задачата на парламента може би ще се сведе до това да намери общ знаменател в актовете в ограничен мащаб относно правата бор... на човека, борбата срещу тероризма, трафика на хора и защита на външните граници на Европейския съюз. Страхувам се, че сигурността на всички европейски граждани няма да може да бъде гарантирана – и в този пакет от мерки, който се предлага, за съжаление, според мен, не се постигат заложените цели. Той е твърде амбициозен. Тази визия, която е разработена, не е достатъчно прагматична и ще ни провалят детайлите. Има различни национални съображения, които трябва да бъдат отчетени. И Сигурността се разглежда от повечето хора като нещо присъщо на съответната държава и нейните граждани. И парламента трябва да докаже, че е отчел суверенитета на всяка една държава и може да се справи с различните политически нюанси и да преодолее различните капани. Благодаря. Благодаря. Михайнита от Румънския сенат. Има само 30 секунди. Благодаря, господин председател. Днес както казаха преждеговорищите, бяха засегнати доста важни въпроси. Само ще спомена един. Като имаме предвид необходимостта да защитим правата на гражданите, не бива да забравяме и необходимостта да закриляме правата на децата. Те са важна част от правата на човека. Трябва да обърнем специално внимание на закрилата на правата на децата и да отчитаме връзката, която съществува между този въпрос и правата на гражданите да пътуват свободно и да се заселват в която и да е от 27-те държави членки. Следователно трябва да имаме една цялостна рамка с мерки, която да предвижда и закрила на правата на децата, чието родители се местят от страна в страна. Трябва да има възможност за наблюдение, спазването правата на децата, особено правата на децата в уязвимо положение и тези, които живеят в бедност. Защото бедността и социалното изключване пречат на развитието на децата и трябва да има адекватни мерки, които да предотвратят всякаква форма на дискриминация срещу деца. И последния докладчик от Европейския парламент. Не на последно място. Ще отбележа три въпроса. Важно е законодателството да се хармонизира. Това е повече от ясно за всички нас. Важно е обаче на каква основа ще се извършва правната хармонизация. Това не е, е посочено съвсем ясно в Стокхолмската програма. Може би основата би трябвало да бъде правата на човека и тяхната защита – и в никакъв случай не бива да се допуска е, едно по-низко равнище от това, което е предвидено е, като законодателство на европейско равнище. В никакъв случай да не се предвижда и да не се допуска повишаване. По отношение на мигрантите в Европейския съюз би трябвало да предприемем много сериозни мерки. Ще се започне в противен случай е, отново с старата песен. Дайте да се борим срещу незаконната иммиграция и така нататък. Не, всичко това би трябвало да бъде предотвратено с една разумна, всеобхватна политика в това отношение. Е, трябва естествено да приведем нашето законодателство в съзвучие с Женевската конвенция за беженците, а в това отношение до сега не сме направили бог знае колко много и затова се тревожа. Необходими са законодателни мерки. И на трето място, да, необходима е една съвместна стратегия за сигурност, но как ще осигурим пропорционалността, съразмерността на действията, е, мерки срещу тероризма, без да ограничаваме правата на гражданите. Това е много трудна и деликатна е, тема. Струва ми се, че в това отношение трябва да работим много в бъдеще. Има много неща, които трябва да свършим, а не са направени до сега. Стокхолмската програма е, няма да ни даде отговор на всички въпроси, но тя е една добра основа за по-нататък. Благодаря ви за участието. Почти на време свършихме. Сега давам думата на председателя Бузек. Благодаря, господин съпредседател. Сега, информация, която е, може би, важна за всички вас. Имаме три работни групи. Работна група номер едно – насърчаване на правата на гражданите, Европа на права и ценности. Тази група остава в тази зала. Втора работна група. Европа на правосъдието, укрепване на демократичната отчетност и правната сигурност на правно, национално и местно ниво тази група ще заседава на залата, която е точно срещу тази зала, на третия етаж. Зала 3C050. Трета работна група защита на гражданите. Тази група ще заседава два етажа по-надолу в това крило на парламента. Залата е 1А002. Сложени са знаци, които ви, да ви опътят към залите. Докладчиците на трите работни групи моля да представят докладите си за предпочитане в писмен вид, за предпочитане на английски или френски език, тъй като се взе решение тези два езика да бъдат нашите работни езици. На пленарното заседание утре сутринта тези доклади ще бъдат представени. В 7.15 до вечера ще се състои официалната вечеря, каня всички вас в 7.15 на официална вечеря в ресторанта на депутатите сградата в ляво. Моето ляво, ваше дясно. Има указателни табели към ресторанта. Това е всичко за днес. Освен вечерята, освен работните групи, искам утре да ви поканя на пленарно заседание. То започва в 9.30. И така, колеги, благодаря ви много. Ще се видим тази вечер. Благодаря ви.